Buonasera a tutti. Добър ден на всички. Благодаря. и на комисията, макар че не е много многобройна, ще започнем с първа точка от дневния ред. Приемане на дневния ред. Както обикновено. колегите разполагат с този проект за дневен ред, точка 9 е, е пренесена е, в 20 декември по молба на вносителите. Е, бях обявили, е, че ще присъстват тук. А сега по 6, 7, 8 и 11 точка. А от друга страна в 17.30 ще се съберат координаторите. Утре сутринта ще имаме изслушване на комисаря Поточник след това изслушване. Ще се разгледат а, петиции 20, 21 и 23, чието вносители присъст, ще присъстват. Утре в 12.30 ще ми бъде внесена петиция, свързана с здравето на животните. Ако някои колеги проявяват интерес към тази е, тема, може да присъствате на внасенето на петицията. Ако нямате възражения, се смята за прият дневния ред. Сега трябва да одобрим протоколите от 8 септември 3 и 4 октомври 2011 година. Отново, ако няма възражения по тези протоколи, можем да ги сметнем за приети. Що се отнася до останалите документи, раздадени на колегите, е, разполагате а, с копия от петиция 481 от 2009 година за разширяване на промишлената зона в Коруня. Тази петиция Колегата Юнкер поиска отново да бъде отворен този въпрос и колегата Тургайс ще се изкаже по този въпрос. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е петиция, която беше закрита, но беше направено искане за отваряне на петицията от един депутат, който не е член на нашата комисия, но има такава възможност, разбира се, да внесе искане за отваряне на петицията. След като разгледахме основанията на колегата, искам да подчертая, че този случай трябва да се сметне за приключил, а, така че ще предлагам на гласуване, като ЕНП е против повторното отваряне на тази петиция. Председателката, има ли някой, който желая да се изкаже по а, това искане за повторно отваряне на петицията? Добре, сега нека да превинем тогава към а, гласуване по искането. 481 петиция от 2009 година. Кой е за да, а, това да не се отвори? Кой се въздържа? Така че решението, което взимаме е да се приеме за закрит този случай, за приключил. Още едно съобщение с колегата Опал, но отсъства тук. Срещата в Копенхаген между европейските омбудсмани. На тази среща присъства госпожа Окен – ако иска да сподели своите впечатления, ще дадем тази възможност в рамките на нашето заседание. Сега можем да преминем към точка 5. Това е петиция 396 от 2009 година, внесена от господин Фатоне с италианско гражданство, подкрепена от 152 подписа. Става дума за водопречиствателна инсталация в Кумаликола, Италия не присъства вносителя, така че веднага ще дам е, думата на представителя на комисията. di trattamento delle acque reflue di Cum. Sì. Водопречистителна станция в момента е обект на две разследвания от страна на Европейската комисия. От една страна съответствие с директива 337 и тъй като се смята, че има нарушаване на член 3 и член 4 от директивата. Съгласно член 3 Държавите членки трябва да създадат мрежи за каптиране на отходните води, като след това тези битови тази битна от, отходната вода трябва да бъде третирана и пречистена по съответно регламентиран начин. Смята се, че след като през 2004 година Европейската комисия а, подаде жалба и а, пред Европейския съд и се очаква все още решението на съда. Става дума за каптиране и преработване на отходните води. Комисията също така води разследване относно правилното или неправилното прилагане на член 4. Що се отнася до това потенциално второ нарушение на разпоредбите на директивата, в в момента се, както казах, се провежда разследване, което е в начален а, стадий а, и решение ще, ще бъде взето в скоро време, ако се установи нарушаване на, раз, на разпоредбите на член 4, ще бъде предприето ще бъдат предприяти действия за прилагане на нарушителна процедура, процедура за нарушение срещу Италия. Междувременно италианските власти се обърнаха към генерална дирекция Регио и поискаха средства за финансиране, съфинансиране на съоръжение, което би позволило на местните, местните власти да се справят с проблемите, свързани с инсталациите в Кума. В момента Генерална дирекция Регио изучава, възможно, възможността да задоволи или не е, искането на е, италианските власти и ако се окаже, че е, искането е допустимо, ще може да се предприемат действия в тази насока. Има ли някой, който иска да вземе думата? Щом комисията казва, че има проблеми и че е възможно да бъде е, започната процедура за нарушение. Смятам, че петицията трябва да остане открита и да поискаме, ако е необходимо, да се е, организира още едно заседание. Но независимо от това, ясно е, че има проблеми и искаме да получаваме допълнителна информация от е, комисията. Сега на, на практика вече не очакваме допълнителна информация от е, италианските власти, а по-скоро от комисията, която извършва мониторинг на. А, аз съм а, е, на същата позиция, подкрепям а, позицията на колегата. Смятам, че петицията трябва да, отстави, да остане открита защото комисията заяви, че има възможност не само да е на лице нарушение спрямо директивата, но същевременно бех, са били пред, пред, предприяти е, дейности от страна на местните власти, които са поискали с финансиране за превъзмогнане на проблема. Така че за нас не е само важно да констатираме нарушение на законодателството или въобще нарушение нарушения, а и това дали се предприемат съответни действия за превъзмогване и разрешаване на проблема, така че смятам, че е, петицията трябва да остане открита. Така, смятам, че всички сме съгласни петицията да продължи да бъде открита и призоваваме комисията да ни информира за е, съответните предприяти действия и мониторинга. Вие споменахте, че се подготвя лансирането на процедура за нарушаване срещу Италия. Същевременно обаче италианските власти са поискали е, съфинансиране, доколкото разбирам процедурата по нарушаване не трябва ли автоматично да включва, понеже сме имали такива случаи е, и е, преди това, е, тази процедура не спира ли и не анулира ли автоматично искането за съфинансиране? Същевременно казвате, че ако ам, искането за съфинансиране бъде одобрено, ще бъде прекратен прекратена процедурата за нарушение. Нещо така ми се струва, че е малко не, не, не, се, не, не, не се позоваваме и настъпваме на редовните а, правила, на правилата такива, каквито сме ги прилагали до сега. Така че при всички случаи делото производството, което е в съда на европейските общности, не касае само е, пречиствателната станция, а и други е, инсталации, които са евентуално са в нарушение с е, европейското законодателство но независимо какво решение бъде взето за водоснабдителната инсталация в Кума, то решаването или не решаването на проблема при всички случаи няма да спре производството, тъй като то а, включва и много други проблеми. Колкото до съфинансирането, комисията разглежда отделните случаи, всеки случай по-отделно а, и а, нарушението или лансирането на процедура на нарушение в никакъв случай не изключва възможността за националните власти да поискат и дори да получат средства за съфинансиране. Благодаря ви, казва председателката. Това е много полезна информация и ще се позоваваме на нея при разглеждане на следващи случаи секретарията ме информира, че ние по принцип винаги сме смятали, че нещата, нещата се развиват по обратния точно начин. Затова предлагам да оставим открита тази петиция и да продължим. Петиция 1153 от господин Джино Тревизанато относно възможно нарушение от италианското нито на директива 9859. Извинете, казва председателката, прескочих една точка. Става дума за петиция 1919 от 2009 година, внесена от италиански гражданин относно транспонирането на директиви 89 9391 и 2214 относно здравето и безопасността при използване на работното оборудване и общата рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите. Господин Андрея Байол е тук сред нас. Той е един от носителите. През 2011 година бяхме информирани, че през септември 2011 година Европейската комисия е изпратила предупредително писмо на Италия по отношение на нарушението, което е направено по отношение на току-що споменатите директиви. За съжаление, някои от нещата в петиция 1919 са докладвани на а, властите, свързани с безопасните и здравословни а, условия на труд. Писмата към комисията, за съжаление, не са отразени в отговора на комисията, а именно въпроса за намаляване на санкциите за нарушителите. Имаше направени промени по отношение задълженията на работодателите да подават единен документ за оценка на риска а освен това, става въпрос и за някои чисто здравословни проблеми. На комисията бяха изпратени доводи, които не се съдържаха в първоначалната петиция, като им, а, целта беше да се предадат тези аргументи на комисията, за да може тя да започне процедури за нарушение срещу държавата. А, виждаме, че а, съгласно ново постъпилите документи тези неща не са отразени. Искаме да знаем какво е положението по отношение на нарушенията. Италия а, е а, с, държава с много дългове към работниците на тази държава, те се отнасят много пренебрежително. Никой не отговаря и всеки а, всъщност страда от това. Би трябвало да има хора, които носят отговорност за тези нарушения. Полицай съм бил 30 години и съм участвал в много разследвания, така че знам за какво става въпрос. През 60-те години а, това се наричаше убийство на работното място. Разбира, разбира се, това е много а, силна дума, но е, отразява реалността. Тоест, а, в една конкретна година може да има до хиляда подобни задължения към работниците. И хиляда смъртни случаи може да има за рамките на една година в миналото, докато сега те са по-малко като брой. Сега са около 750 хиляди инцидента на работното място. Това, разбира се, са груби изчисления. Те не вземат предвид економическата рецесия. Все още ни липсват а, в докладите 200 хиляди инцидента на работното място. Те просто не се обявяват. Тези хора се обявяват за болни или пък нямат застраховка, нямат осигуровки или са на временен договор, което означава, че много лесно могат да се изнудват. По отношение на намаляването на санкциите, комисията казва, че държавите членки трябва да гарантират в конкретните случаи подходящ надзор на съблюдаването на съответните национални разпоредби. Ако трябва да се гарантира правилното изпълнение на законодателството, проверките, които се извършват държавите членки, трябва също така да осигуряват и съответните санкции и да могат да се повдигат по съответната процедура обвинения към държавните органи, когато са нарушени условията за здравословни и безопасни условия на труд. Как може да считаме системата на наказания за адекватна, ако а, самите наказания са намалени на половина? И в момента сумите са много малки а могат да се намалят и с още една четвърт, ако бъдат изплатени в съответните срокове. Как може въобще да се говори за адекватни проверки в Италия, ако има 6 милиона дружества, които са регистрирани там, а от друга страна здравните органи и експертите, които а, са само 1850. Как могат 1850 души да проверяват 6 милиона компании? което означава, че всяка компания може да бъде проверявана по един път на всеки 33 години. Господин Берлускони, който вече не е на този пост, реши вместо да повиши броя на проверките, да ги намали. И по този начин бе замразено набирането на персонал в здравните органи. Хората, които са се пенсионирали, не са били заменени с нови. А по отношение на наказанията и а, съдебните а, решения, които са наложени на виновни работодатели, те са много малки, много ниски. Много често компанията банкротира преди да си изплати съответната санкция. Така че това е срамота. Представете си членовете на семействата на тези а, починали служители. Те усещат, че няма правосъдие, защото техния любим или любима е умрял веднъж и втори път умира, защото не бива а, възмезден. А, и наскоро, 2007 година, имаше 7 души а, служители, които изгоряха живи преди им подобен трудов инцидент. Така че а, не може да се счита, че съществува справедлива система на първораздаване по отношение на тези работодатели в Италия. Сега давам думата на господин Ян Дилек от комисията. Благодаря, Благодаря госпожо председател. Да, беше изпратено предупреждение на Италия на 30 септември. Беше информиран носителя, жалбоподателя с писмо от комисията от 13 октомври. Междувременно, е, е, доколкото разполагам аз с информация, получихме допълнителни сведения по някои аспекти – повдигнати от вносителя, което не беше включено в предупреждението, отправено до Италия в писмо от 30 ноември 2010 година. Това беше записано. Тези допълнителни информации, които получихме неотдавна и които са свързани с тези аспекти, ще бъдат разгледани от комисията преди по-малко от месец получихме тази информация. А, става дума за документи по-дълги от 70 страници и трябва и превод да получим. И щом получим готовия превод, ще започнем изследването на този текст. Ще направим съответните правни заключения. Наистина благодаря на жалоподателя за допълнителната информация, която ни даде за състоянието, ситуацията в Италия. Благодаря. Qualcuno dei colleghi vuole prendere la parola? Яр. Има ли други колеги, които желаят да се изкажат? Да, още един въпрос към комисията имам. Доколкото разбрах, все още се води диалог. Жълбоподателят е представил нова информация, комисията е проверява. Освен това се изисква допълнителна информация и от италианското правителство, за да се установи дали са предприяти подходящите мерки. Така че към момента е, не разполагаме с 100 информация, за това е, бих помолил комисията да ни информира, е, когато приключи този диалог с италианското правителство между различните органи. Така че не можем да се произнесем окончателно, господин Бустинаро. петиция е este благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че от хронологическа гледна точка това е първата петиция. Е, тук се излага една драматична ситуация в държава членка. Обеден съм обаче, че това не е единичен случай. Дори и в моята страна, в Румъния, е, трудовите злополуки, е, които завършват със смърт, се увеличава застрашително. А броят на жертвите, движението по пътищата в много държави членки а, прилича на война. А, мират а, хора, а, е, от трудови злополуки, т.е. те се доближават до състоянието от движението по пътищата. Наистина, е, при много тежки условия работят хората и когато има злополуки, е, работодателите не се санкционират. Не става дума за работници, които са на срочен договор или мигранти. Напротив, става дума за работни с безсрочен договор и които не се ползват а, с, защита. Смятам, че тази петиция наистина дава много ясен сигнал и ние трябва а, да преоценим ситуацията в държавите членки, особено сега в момент период на криза защото в името на Бог печалба работодателите правят каквото си искат. Стремежа си да свият разходите, свързани с превенция на злополуките. И работниците също не се ползват с всички условия на безопасен труд. Тоест не трябва да се опираме само на официалната статистика. Голяма част от тази официална статистика е неистинна и е, трябва е, да се е, обсъди ситуацията и с е, синдикалните организации, да се съпоставят е, цифрите и да се види какво може да направи Европейската комисия, е, за да даде силен отпор и да не се влушава ситуацията на нашите работници и да не се доближава до тази в Китай. Защото често а, има оплаквания а, за положението на работещите в Китай, но ето, че и в Европейския съюз не са много по-добри. Така че ние очакваме от страна на Европейската комисия сериозно проследяване на този случай и съгласуване на мненията с европейските синдикати. Благодаря ви. Благодаря на колегата. Представителя на комисията има ли отговор на зададените въпроси? Само нещо, може би, а, да, това, тази петиция, действията по нея доказват ролята, която изпълнява комисията пазител на договорите, така че да не бъдат те нарушавани. Ако се стигне до нарушение, все още това не е установено, че Италия е допуснала нарушение така че ние изчакваме бележките, информацията от италианското правителство. Така или иначе комисията се стреми да работи в тази посока. Има стратегия, която в момента приключва и ще се оценяват последствията, резултатите от тази стратегия за безопасни условия на труд. Е, мисля, че петицията е от 2009 година, т.е. доста време е изтекло от внасенето и Става дума за не спазване на стандарти, в крайна сметка. Не става дума за допълнителен необходим срок за провеждане на някакво разследване. Става дума за нарушение. Сега, оставаме петицията отворена, открита, за да можем да продължиме, да проследиме а, хода на нещата след отправеното предупреждение по възраженията на жалбоподавателя. Жалбоподавателят желая ли да вземе думата? Не, искам само да отбележа, че бе казано съвсем уместно, че починалите работници са много по-многобройни, отколкото реалната цифра – защото, е, реал, защото е, бройката, която се споменава, е, се основава на е, броя на застрахованите, трудещи си и хора, които по принцип са в редовно положение. Тоест, вероятно, броя е 200 или 300 повече. Тоест, всеки ден а, поне двама души а, а, са жертва на подобен вид происшествие. Сега минаваме към следващата а, петиция 1153, внесена от господин Тревиза НАТО аз споменах тази петиция преди това. Сега давам думата на жалбо подавателя. Много благодаря на уважаемата госпожа председател и а, депутатите в тази комисия. Искам да коментирам петицията си в светлината на последната информация, предоставена от комисията в бележката към депутатите. Now it's coming? Very much. Thank you. Една категория служители в Италия, директорите, дириженти, а, трябва да притежава същите права спрямо другите категории служители а, във връзка с директивата за колективните освобождавания, колективните съкръщения. А, по този начин, ако има обвързваща позиция на комисията, а, това ще гарантира спазването в Италия на фундаментални права на служителите, а, като тези права идват от Ecco, adesso funziona, prima si è cancellato da solo. Scusi. As a professional one man... Като професионалист в категорията директор бях част от колективно освобождаване на служители в IBM в Италия работодателя избягваше с всички средства процедурата на консултиране, която е задължителна при колективните освобождавания, съгласно член 1 от директивата, като освобождаванията, които са засегнати, които не са свързани с освободените служители. Това бе оспорено по правен ред съгласно закон в Италия 223, който транспонира през 1991 година първата директива по този въпрос, която се появи през 1975 година Производството в Италия приключи 2010 година през октомври, когато Касационния съд в Рим обяви моята жалба за недопустима срещу съда, апелативния съд в Милано, който не приложи доктрината на косвения ефект на директивата и обяви изключването на категорията на директорите от разпоредбата по закона 223. Решението на апелативния съд през юли 2007 година стана аргумента за подаването на жалба от моя страна в Европейската комисия, а август 2009 година подадох двойна петиция, скоро след като Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу Италия. Следния въпрос, който не изисква мерки за прилагане, трябва да бъде, на него трябва да бъде даден отговор. Следния е въпросът. Не трябва ли директивата за колективните освобождавания да дава една и съща защита на всички четири италиански категории служители, предвид, че текста на нейния член първи и неговото тълкуване, което е потвърдено от Съда на Европейските общности по две дела, лишават а, от правото националните закони да изключват категории служещи? по член 1. Италианския касационен съд пропусна и да упражни правомощията по отношение на обявяване на случая за недопустим, защото след влизането на закон 233 през 1991 година, този съд трябваше да определи прилагането на закона за колективните освобождавания и по отношение на директорите. След 7 години и 4, след 4 години и 7 дела в Италия няма принципен закон за правата на директорите по смисъла на директивата. Това не е потвърдено, потвърдено нито от Върховния съд, нито от от Европейската комисия, която е единствената институция компетентна да прилага а, този член от директивата, а, тази директива на съвета, съгласно член 17 от договора за функциониране на Европейския съюз. Следователно, не е законно а, да се лишават от правата за колективно освобождаване индивидуални а, професии, както се твърди от Касационния съд на Италия. Не може да има работодатели, като IBM в Италия, които да прилагат колективното освобождаване единствено на директори, но също така и служители, които колективно освобождават служители във всички останали категории, когато те могат да загубят защитата, която се предвижда от Италианския дисциплинарен кодекс по отношение и на директорите. Всъщност, служителите в предприятия с над 15 служители, всъщност такива са фирмите, наемащи две трети от служителите в Италия, могат да отхвърлят защитата, която се дава по закон 223 на освободените служители, в която и да е категория. Тоест трябва да има един прак в рамките на 120 дни, който обаче не може да бъде постигнат, тъй като в сметката не се отчитат и директорите. Европейската комисия през цялото време бе информирана за решимостта на италианските власти да не прилагат директивата спрямо директорите. И сега дори планирания анализ на Европейската комисия по съдебно решение 7880 през 2007 година за, на Италианския касационен съд – не може да се прилага към решението на този въпрос, тъй като се отнася до индивидуални освобождавания, които се дължат на дефекти, и недостатъци в работата на съответния служител. Действителност, Европейската комисия а, явно няма жизнеспособен план, който в действителност може да а, премахне а, правната несигурност в Италия, която не само накърнява моите интереси, в противоречието ми с IBM, но и също така прилагането на директивата в Италия, която предвижда уважение спрямо правото срещу колективно освобождаване. 27 член работата, а, правото на работещия на консултация, 41 член а, право на добра администрация, добро администриране на делото, 47 член правото на ефективна правна защита и справедлив процес. Всички тези права са в хартата на основните права, а, които също така са признати от държавите членки и по силата на Лисабонския договор. Следователно се надявам а, да има някакво а, окончателно решение по тази петиция и съответните а, решения да бъдат сведени до знанието на когото трябва. Бива ли да се считат категорията директори включени или изключени от обхвата на директивата за колективните освобождавания? Моля да отговорите на този въпрос и ви благодаря за вниманието. Благодаря ви. А сега думата ще дам на представителя на комисия. Е, президент. Е... председател, първо бих искал да кажа, че ком, комисията излезе със съобщение през юни 2011 година и тогава изпратихме и допълнителни писма до италианските власти. С, с което искахме а, така от, уточняване на аргументите, които се съдържаха в първото писмо. Италианските власти отговориха на нашата моето първо писмо. След това през юли направихме нов преглед на, на нещата и изпратихме отново в края на септември, на 30 септември по-специално, писмо до италианските власти. през края на октомври 2011 година, т.е. миналия месец, ние уведомихме жалбоподавателя за новите развити, включително и му изпратихме и копие на писмото на комисията до италианските власти. Е, бих искала да благодаря на жалбоподавателя за за информацията, която ни предоставя и бих искал също така да кажа, че е, в своето писмо е Европейската комисия посочи на италианските власти, че категорията директори е, не е включена в италианското законодателство и, и комисията посочи, че по този начин Италия нарушава разпоредбите на директивата. Сега италианските власти разполагат с два месеца, за да е, отговорят е, на комисията. Е, те разполагат с още един месец, за да ни отговорят. И е, ние ще ви държим в течение и вас като комисия по петициите и жалбоподавателя за развитието на нещата. Господин Бощинар. Господин председател, като че ли италианските жалбоподаватели са така в челните редици на жалбоподаването, и Европейският, като, като показват какви нарушения се извършват в страната и, и Италианския и Европейския парламент е на тяхна страна. За тук, защото не става, не става дума само за Италия, не става дума за е, масови уволнения в Италия, става дума и за други страни, за цяла е, Европа. Знаете, че кодексите на труда бяха изменени в много държави членки, включително и в Унгария. И знаете, че по силата на новия кодекс, прият през 2011 година в Румъния, е, няма вече колективно договаряне. Няма на практика трудов контракт и е, работодателя на практика дори не е, е принуден да обясни на хората защо на трудещите се, защо се уволняват. Това е абсолютно недостойно за 21 век. Не става дума само за многонационалните компании, които винаги са предприемали мерки срещу, за да потъпват права, социалните права на европейските граждани, на трудещите се, но и още веднъж нали, говорим за най-добрите и най-лошите практики. През 2008 година Nokia затвори своят филиал в Боко. Има, тук имаме колеги, които присъстваха на това. И всички а, трудещи се бяха уволнени, т.е. беше колек, колективно уволнение. Същевременно Nokia реши, да затвори и своя филиал в Клушна Пока, като изплащаше едни смешни компенсации на трудещите се, нещо като 6 или 8 заплати, а нека да, да, да подчертаем, че една заплата е от порядъка на 280 Европа, защото междувременно беше влезал в, сил, в сила новия кодекс на труда и на, на практика този кодекс позволява на работодателите да прилагат подобни практики. И предвид и италианските жалби. Искам да припомня, че ние в момента уронваме е, цокъла на е, европейския социален модел. И е, сега в вихара на кризата Европейската комисия трябва да предприеме действия за борба срещу подобни практики. За, ако, ако искаме европейския гражданин все още да вярва в необходимостта от съществуване на Европейския съюз. Не го казвам само като представител на левицата, защото ако продължаваме така, това е, това е, това е начина да разрушим Европа, а не да а, заздравиме устоите на Европейския съюз. Благодаря и благодаря на Жълбоподавателя. Колега Яр. Благодаря. Благодаря на колегата Бощинаро. Е, следващия колега. Една обща бележка, ако ми позволите. Преди всичко нека да благодаря на вносителя, защото това, което виждаме днес, е част от реална Европа, от живата Европа. Е, тук е, в Брюксел с комисията и с съвета и парламента се, из, се куват директиви, а гражданина трябва да има доверие, да вярва, че тези директиви ще бъдат прилагани. Това право ще бъде прилагано и има право да се задава въпроси, ако транспонирането не е добре направено. Така че трябва добре да помислим колко закона и какви закони са ни необходими, но след като сме ги приели веднъж, трябва внимателно да следим за тяхното транспониране и прилагане в държавите членки. И може би е, би трябвало да обсъдим това със съответната комисия. Не мога да намеря точния термин, но е, всъщност, ние изготвяме законите, а никой не пита държавите членки дали са готови да прилагат тези закони. И когато избухне скандал, да речем в целското е, стопанство, държавите членки разполагат с 12 години, за да транспонират е, текста. А 6 години вече са минали. Така че би било а, добре, докато а, се изготвят тези текстове, да се питат държавите членки доколко са готови да прилагат този текст. за директивите по-специално трябва това да бъде сведено до нашето знание. Така че трябва ли да въвеждаме процедура на мониторинг за прилагането на директивите? Да, би било прекалено съвършено, ако се оказва доверие, само на чисто доверие се разчита за прилагането на този текст на място всъщност ние не разполагаме с конкретни процедури. А докато това стане факт, благодаря на всички вносители за техните жалби. И искам да подчертая пред Европейската комисия, че явно има а, неща, които куцат. И бих помолил комисията да ни предостави възможно най-бързо необходимата информация, така че да постигнем най-сетне резултат. Не става дума за това след 2-3 години да се установи, че е имало нарушение на е, договора. И ще говорим и с координаторите малко по-късно как бихме могли да ускорим нещата. И да припомним на държавите членки, че регламентите, директивите трябва да бъдат спазвани Всъщност това не е Божие Слово. Нещата се решават тук, в Брюксел. И държавите членки не могат да казват, че не са в течение, защото те участват в взимането на решение. И в Германия това се случва. Взима се решението в Брюксел, след което министрите се прибират у дома и почват да се оплакват за решението, което е било взето. Така или иначе оставаме отворена тази петиция. Благодаря отново на вносителя, защото тази жалба показва, че Европа е жива. Председателката, благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Може би вносителят има реплика. Искам да формулирам един въпрос за представителя на комисията. Не знам на италиански или на английски да говоря. Ще говоря на английски, тъй като повечето от нас тук смятам, че познават езика до една или друга степен. Искам да попитам представителя на комисията. Вие казахте, че ще изпратили писмо на италианските власти. На 30 септември Последно сте го направили и два месеца сте дали за отговор. Мисля, че вече сме третия месец. Не може да се каже, пратили сме писмо през октомври и то не било получено и няма отговор от Италия. Днес сме тук, 21 ноември и следователно трябва да разполагате с актуализация по ситуацията към днешна дата. Това е всичко. Не може да... Capisco anche eh, la, la domanda conclusiva che eh, poi è una domanda. Разбирам последния ви въпрос. Той всъщност е, е риторичен. Някакви предложения, които направиха колегите от аудиторията, тях също ги слушахме, но разбирам, че петицията искате да остане отворена. Искам да благодаря на вносителя за това, както и предходния вносител, че повдигнаха на нашето внимание два много важни казуса, които трябва да разгледаме. И това трябва да стане и сред координаторите на нашата комисия, за да може да има процедури, които да дават възможност на комисията по петициите да действа по-ефективно в подобни случаи. Както и Питър Ял предложи, бихме могли да посочим, че по тази и предходната петиция въпросите са много важни и спешни. Можем да ги изпратим и на комисията по заетостта, за да могат и те да изразят становища, тъй като са специалисти по темата. И оттам нататък да можем да предприемем някакви действия по повдигнатите въпроси. По отношение на това, което каза господин Бощинаро, въпросите не засягат само Италия, но и други държави членки в Европейския съюз, така че си струва да се привлече внимание към тези неща. Благодаря на вносителите и да преминем към следващата петиция. 1557 от 2009 година от госпожа Езабела Йорвари, която е унгарска гражданка от името на Съюз за защита на интересите на дружествата относно дискриминацията на малките и средни предприятия в Унгария и неприлагане на стандартите на Европейския съюз. Вносителката е тук и има думата. Tisztelt Petíciós Bizottság, elnök asszony, képviselő hölgyek és urak! Megköszönöm. Уважаеми членове на тази комисия, госпожи, е, е, господа и госпожи депутати, за краткото дадено ми време искам да отбележа няколко неща, които не са е, разгледани в първоначално подадени от мен документа. 95% от сектора на малките и средни предприятия наемат по-малко от 10 души всеки от тях. Това са семейни фирми, които са микробизнеси. 2005 година две трети от служителите бяха заети в този сектор, но за съжаление те получават много по-малко внимание от страна на държавата. Производствените предприятия са в особено критично положение, имат неплатени фактури на стойност над 1 милиард форинта, като до момента няма правни последици по този въпрос. Okay. Okay. A tisztességtelen megrendelői magatartásnak nincs következő практиките, свързани с несправедливата търговия, нямат правни последици, а пък фирмите не получават плащанията си и нямат никакви средства за правна защита защото съответните власти, които трябва да защитят интересите им, са, проявяват безразличие. Много често малките и средни предприятия са наказвани от прекомерно данъчно облагане и тежка бюрокрация взаимоотношенията между малките и средни предприятия и органите на властта в Унгария са различни, отколкото, например, в Австрия. Австрийските фирми намират за трудно да проумеят унгарската система. има микро предприятия, които са в много лошо положение и перспективите им не са много добри, а от друга страна се влушават и жизнените стандарти и а, лошите кредити, които не се изплащат на време, от друга страна. Очакванията за увеличаване на работните места възоснова на а, публичната работа е изключително съмнително твърдение, а пък от друга страна можем да го постигнем, ако насърчим малките и средни предприятия да заемат повече хора, особено в онези браншове, които са а, доста трудоемки. По отношение на несправедливите търговски практики, те не могат да бъдат спрени през границата, тъй като финансовата криза засегна целия свят. Тези последици се отнасят за всички държави. Подобни отрицателни явления подкопават економическите бизнес взаимоотношения между Унгария и останалите държави в Европейския съюз. Поради влушаващите се обстоятелства в Унгария, много фирми се опитаха да се преместят в Австрия, в Германия и други по-развити държави. И а, малките бизнеси, които наемат от 5 до 10 души, имат значителен професионален опит, добри препоръки, но са уязвими поради финансовото си положение и а, неопетността си на чуждия пазар. В а, държавите домакини, в приемащите държави, има явления, при които а, доста измамнически подхождащи посредници се опитват да посредничат между клиентите и подобни фирми и не плащат, поне недостатъчно, на съответните доставчици. Това е едно явление, с което Европейската комисия също трябва да бъде запозната, тъй като подкопава доверието и а, по някакъв начин а, довежда фирмите, които имат желание да работят до ръба на банкрута. Обесценява се ръчния труд и бъдещето на младите професионалисти е много мрачно. Това ще изисква да се възстанови престижа на производствения труд. Нека да се позова на член 15 от Хартата на основните права, който гласи, че служителите имат право на равнопоставени условия на труд. От друга страна, трябва да спомена многонационалните корпорации, които работят в Унгария. Те са склонни да преследват несправедливи, нелоялни практики, защото виждат, че няма последици от тези техни действия по заобикаляне на правилата и по заобикаляне на законодателството в Унгария. Смятам, че това е неприемливо и не бива да се толерира. Член 47 от Хартата на основните права гласи, че всички европейски граждани имат право на ефективна правна защита и справедлив процес. За съжаление, много често в Унгария се нарушава това право. Липсата на справедливи средства за правна защита предизвиква огромни финансови, морални и човешки загуби за много унгарски семейства. Съдебните процедури са изключително дълги и резултатите от тях често са съмнителни и противоречиви. Смятаме, че не може да се очаква от унгарските бизнеси да понесат товара на нефункциониращите практики в държавата, в правителството и липсата на нормални економически условия. Те не, мога, не може да се очаква от тях да понесат щети а, без това да се налага без да отнемам повече време, трябва да кажа, че малките фирми трябва да спазват всички правила на дашното облагане, без да се ползват от каквито и да било облегчения а, или компромиси от страна на правителството по отношение на неплатените им фактури. Трябва да кажа, че нашите фирми трябва да се ползват със същите права като всяка немска или полска фирма, Нашето правителство има сериозно наследство от миналото, с което трябва да се справи, а освен това трябва да се справи и с финансовата криза. Ако трябва да се намали публичната задлъжнялост, економиката трябва да се възстанови, трябва да расте. За целта трябва да се гарантира правилната законова среда за малките и средни предприятия, за да участват в създаването на нови работни места. Това, което очакваме от Комисията по петициите към Европейския парламент е да подкрепи правата на унгарските бизнеси, конкретно на малките и средни предприятия, за да се ползват защите права и стандарти, като всяка друга европейска фирма. Е, Благодаря. Сега давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо, че дойдохте да ни обясните положението на малките и средни предприятия в Унгария. Комисията разгледа жалбите от гледна точка на европейското законодателство. Вие посочихте неравностойното положение на микропредприятията в Унгария. Вие изтъкнахте пет нарушения. Първо, финансирането на тези предприятия от страна на банките. Вие споменахте, че е, заеми се, прекр... се, се прекратяват е, еднократно от страна на банките. За това обаче държат, в този случай държавите членки определят условията за отпускане на заеми на предприятията. Второ, не, е, неизплащането на фактурите. Ще спомена директивата от май 2011 година, включително и сроковете за заплащане, свободата на договарянето, т.е. предприятията автоматично могат да, да искат лихви при закъснение на заплащането, съгласно новата директива, за да може да се да има допълнително, допълнителен лост за предприятията. Вие споменахте също така и сметките на предприятията и дискриминация залегнала в, дискрими... в унгарското законодателство и изиск... изискването за годишни отчети. Това обаче зависи от залегналите разпоредби в националното законодателство. Четвърт, на четвърто място вие споменахте обществените поръчки. Голяма част от обществените поръчки наистина се предоставят на малките и средни предприятия, а, на, на, а не на микропредприятия. Вие питате дали малките и средни предприятия могат да участват в а, търгове. Знаете, че ние сме издали насоки за малките и средни предприятия, както и в е, директивите се съдържат е, изричните разпоредби, свързани с изключва в случай на, на корупция или на тежки нарушения или на професионални е, грешки. Тези тези различни критерии са залегнали в унгарското законодателство, свързано с обществените поръчки. Ако Държа, ако държава членка нарушава правилата, свързани с обществените поръчки, може да се заведе процедура за нарушение е, подобни условия за завеждане на подобна процедура не са установени в Унгария. Вие споменахте също така и данъчното облагане и въз... възможността от държавата да е, изиска ДДС е, след като услугата не е извържена. Съгласно законодателството, ДДС може да се изисква в момента на извършване на услугата или на получаването на стоката, дори и да има отложено заплащане. Мога да ви кажа, и наистина това, което пред, пред, пред, информацията, която ни предоставяте е интересна. А, аз от, от според направени от нас анализ няма нарушения на правото на европейските общности, а има известни несъответствия или неясноти, залегнали в местното законодателство. Това е което имах да кажа, госпожо председател, председателката. Благодаря ви много. Сега давам думата на колегата Иштван Немет. Благодаря. Бих искал само да добавя някои аспекти, свързани с политиката, прилагана спрямо малките и средни предприятия от Европейската комисия. Европейската комисия извършва наблюдение на политиките спрямо малките и средни предприятия в държавите членки, политики, които са от компетентността на държавите членки. Ние, ние се опитваме да влияеме положително на тези политики чрез няколко способа. Small Business Act е първият е, първата, първото, първи инструмент, второ разпоредбите залегнали в стратегията 2020 и нашите и контактните, контактните пунктове с е, националните представители, е, които се срещат е, редовно тук в Брюксел, за да обсъждат проблемите, с които са се сблъскали и да споделят информация и практики. Унгарското правителство правителство е, заяви своята готовност и своето решение да е, промени някои законодателни разпоредби за намаляване на административната тежест е, и се надяваме, че мерките, които смята да предприяти, ще бъдат приложени скоро. Ние не можем да имаме пряко влияние над правителството, но при всички случаи се опитваме да помагаме за по, по-доброто приложение на законодателството спрямо малките и средни предприятия в Европа. Благодаря. Мога ли да кажа няколко думи? Тази петиция изтъква проблеми, които могат да се отразят върху човешките съдби, неплатени фактури и не издължено ДДС, но проблема не се поставя само в Унгария. Аз мисля, че много държави членки се сблъскват с подобни проблеми. И колкото повече една страна е, е жертва на кризата, толкова повече малките и средни предприятия понасят последиците си защото докато големите предприятия имат, разполагат с средства и капитали, които им позволяват да се справят или поне да устоят на кризата, то малките и средни предприятия не притежават такива. Аз искам да кажа на жалбоподавателката, че мисля, че не можем да говорим за властите е, като цяло. След като на два пъти им страната беше ръководена от е, социалистическите правителства, които не предприеха нищо и се отнасяха цинично към малките и средни предприятия и не направиха нищо, за да задоволят законните искания на предприятията. Откакто е, Унгария стана член на Европейският съюз, Унгария е била само веднъж обект на процедура за нарушение. И сегашно, сегашното правителство наследи е, стотици хиляди милиони данъчна тежест от е, недоброто управление на предишното на, на предишните правителства. Е, правителството заяви, че сега е, приоритет е, за него е разрешаването на тези проблеми и бяха предприяти съответни мерки. Сегашното правителство наследи също така а, практически банкрут, финансов банкрут от предишното правителство и а, се нуждае от повече време, за да може да се справи с а, положението. Аз самата не съм експерт в областта на економиката и е, може би аз не разбирам някои неща, но струва ми се, че след като прочетох е, петицията и след като е, проучих нещата, след като изслушах жалбоподавателката и, пред, и представителя на комисията, аз имам чувство, че просто не сме на средата на нищото. Защото като че ли зас... засягаме и някои проблеми, които на... сами по себе си не са залегнали в петицията. И затова се питам къде е решението на проблема. Вие, разбира се, можете, трябва да вземете решение, но аз просто се опитвам да изясна нещата сега. Не знам, може би едно от решенията е петицията да продължи да бъде отворена и да се разгледат всички нормативни актове. където има разминаване с европейските стандарти. Защото Значи това е едното нещо, което трябва да се провери. И второ, е, да се види кои проблеми са от е, прерогативите на държавата членка. Така че просто мисля, че трябва да, така да се опитаме да е, да видим е, къде, къде има противоречия. Така че не знам дали сте съгласни, но аз мисля, че следващата стъпка, следващата крачка напред би било жалбоподавателите да, да, да, да, да, се, да, да се опитат да изяснат кои е, европейски нормативни актове са били е, нарушени, за да можем по-нататък да е, направим едно е, обобщение на нещата. Благодаря. Мисля, че това предложение на колегата е много добро предложение. Комисията е дала отговор по информацията, с която разполага. Смята, че няма нарушение на общностното право, но възоснова на тази информация, с която комисията разполага. Комисията добре посочи двата аспекта сроковете за погасяване на задълженията и проблемите, свързани с публичните сметки и отчети. Тук трябва да се предостави необходимата информация на комисията, и ние след това да разгледаме също въпроса. Тоест, нека да остане отворена тази петиция. По отношение на сроковете за плащане, аз много се нервирах от този въпрос. Знаете, че в търговската сфера много неща могат да се случат, но е ясно, че когато поръчаш нещо, трябва да го платиш но от момента на поръчката до момента на плащането има време, през което могат да се случат много неща. А, когато става дума за малки предприятия, могат да бъдат сезирани националните съдилища. Но когато става дума сделки между общини или други публични органи и не могат да платят тези органи, разбирам как стоят нещата, но комисията трябва да провери дали е, се, става дума за европейски средства, защото е, обществените власти трябва да служат за пример и когато организират търг, обществена поръчка, всичко трябва да бъде стрикно спазвано, включително и сроковете. Те трябва да служат за пример. Не могат да кажат, ще платим след 6 месеца или ще видим кога при обществените поръчки се налага допълнителна информация, така че да се произнесе комисията, а до тогава можем да оставим отворена тази петиция. Знаете, че тук участват много субекти на много равнища протичат нещата и това е проблем, който често се случва за това. Само две забележки. Първо, аз съм съгласен с заместник-председателя и господин Петър Яр. Тоест, трябва петицията да, бъде, да продължи да бъде отворена. Сега аз смятам, че трябва да изпратиме писмо до унгарското правителство, да поискаме от него да ни представи неговите, неговата позиция и какви мерки смята да предприеме за а, а, разрешаване на проблемите. А що се отнася до е, приложението на европейското законодателство, на, на, на националното законодателство, това е съвсем друг въпрос. Пети комити. Тоест, за нас би било много полезно да имаме е, правителството на позицията на правителството. Това ще е полезно и за нас, и за жалбоподавателите, да видим до каква степен правителството е готово да разреши проблемите същевременно. Комисията трябва да, да има и съответно съответни разпоредби които да а, позволяват на малките и средни предприятия, сега не знам точно как трябва да бъде а, формулирано това, защото не съм, а, не, не съм а, юрист, но а, та, та, така, така, както казах, малките и средни предприятия да имат достъп до а, търговете, които се финансират и проектите, които се финансират с европейски пари, защото в, в противен случай на практика ние като че ли тикаме и малките средни предприятия към банкрут, към несъстоятелност. Благодаря на всички. А сега да вносителката ще дам думата за бърз отговор. Elsősorban szeretnék reagálni Благодаря. Нека да а, кажа нещо във връзка с, с коментара на госпожа Ханкеш, тъй като 2009 година сме внесли тази петиция, когато още а, мандат имаше предходното правителство. Това бедствено положение се разви от тогава до сега. Между 2005 и 2008 година много договори бяха подписани без възложителя да плаща задълженията си на малките и средни предприятия. Подобни нелоялни практики и поведение станаха често срещани в Унгария. Сигурна съм, че могат да се забележат подобни явления и в други държави, но в Унгария положението е бедствено. Ако искате да създадете нормални работни условия за служителите, фирмите могат единствено да осигурят подобни нормални работни условия, ако получават плащания за свършената работа и за предоставените от тях услуги. А по отношение на Европейския съюз, в настоящия документ, който съм подала към вас, съм се опитала да подчерта един въпрос – много често виждаме, че много малки и средни предприятия си пробват късмета в други държави. което е довело до една мрежа от посредници, които се срещат много често в Унгария. И ако фирмата работи в Белгия или в Австрия, те се сблъскват с едни и същи посредници. Според нас фирмите, които имат желание да работят, ще изгубят почвата под краката си, понеже подобни практики им пречат да получат дължимото им плащане. Освен това, бе отбелязано, че има известни противоречия между това, което аз сега представих и документа, с който разполагате. Петицията ни е внесена през 2009 година тя описва въпроси, които и днес разгледах. Искам да ви благодаря за възможността, която ми дадохте и бих искала петицията да остане отворена. Ще се опитаме да определим съответните законодателни нормативни актове, които създават проблем. В Унгария, ако на фирма не бъде платено, и на свой ред фирмата няма средства за правна защита поради липсите, дефектите в съдебната система, това е друг проблем, който също трябва да бъде повдигнат и решен. Това е позиция, която бе споделена от няколко държави членки в Европейския съюз. Благодаря на вносителката, че отнесе този въпрос към нашата комисия. Отбелязах си това, което казаха колегите, а именно, че има обща позиция, именно да бъде оставена отворена тази позиция, да се следи какво се прави от страна на комисията и да, бъдем, да получаваме актуална информация. Освен това да се изпрати искане за информация към унгарското правителство. Надяваме се те да могат да ни дадат полезна информация. Ако няма други коментари, искам да приключим с тази петиция. Отново благодаря на вносителката. Сега минавам към 10-та точка, петиция 762-2010 година от Джони Дохарти от името на Асоциацията на ирландските водачи на моторни превозни средства относно таксата за регистрация на превозни средства в Ирландия. Вносителя на петицията е тук. Господин Дохарти има думата. My name is John Doherty. Казвам се Дохарти от Асоциацията на ирландските шофьори. Е, ще говоря от името на Джон Конахи и Джон Донахън. Преди 6 месеца нашата асоциация се срещна с комисията. В този 6-месечен период не сме получили отговори, не сме получили решения и не сме получили нито едно писмо, никаква кореспонденция. Към нас се отнесоха с неуважение. По време на последната ни визита в комисията по митническите въпроси повдигнахме въпроса за регистрацията и такста за регистрация на моторни превозни средства, която се налага от ирландското правителство. Аз а, изпоисках да се започне процедура има и а, съответните разпоредби, които трябва да се прилагат, на не само да остават на хартия в Европа. Това е а, един а, пример, в който не се изпълняват разпоредбите на договора, като а, подобни практики губят доверието в Европа и подкопават единия европейски пазар има акто, 72 72 година на Европейския съюз, където се дават права за дерогация на Ирландия и за разширяване на сроковете. 1992 година, когато ирландското правителство получи правото да прилага съответните мита в нарушение на член 25 от Римския договор. Това има съответните негативни ефекти. Правителството иска да внесе същата сума от налагането на тази такса върху превозните средства, колкото от предходните мита, които се налагаха по предходния режим. В този смисъл Ирландия нарушава разпоредбите на споразуменията. По този начин гражданите се лишават от правата си по договора има забрани възоснова на митото за внос но освен това има ДДС 21%, който се налага. В момента се разглежда ДДС от 23%. В нашата асоциация последните три години Мерцедес, Хонда, Сеат са изгубили доста поради тази практика. По този начин се нарушава потока на инвестиции и създаване на работни места. По този начин също така се появяват и отрицателни ефекти по самите пътища. По този начин данъка, който се налага върху превозните средства, е предотвратяваш свободата на движение и обединяването на пазара в Европа. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Мисля, че има доста объркване по отношение на таксата за регистрация на превозното средство и данък за регистрация на моторно превозно средство. Това обърква не само хората в Европа, но и хората в Ирландия. Ако си купите а, кола в Европа, влизате в Ирландия, трябва да платите такса 200 евро. Това не е обаче проблема. Проблема е, че си купуваш колата, в която и да било държава членка за 12 или 20 хиляди евро и след това, като влезеш в Ирландия, плащаш 60% мито а пък ако е по-тежка колата, още 12 000 се плаща отгоре. Това не е просто нормална такса, това е наказание и ирландските граждани, когато станаха пълноправни членове 73-та година, от тази дата нататък се даде 12 годишен срок да си направим нещата вред за да няма допълнително с данъци от 85-та година нататък. Обаче сега сме почти на прага на 2012 година и все още съществуват тези неща. Продължават да се удължават сроковете за дерогация. Какво се случва? Европейската комисия е полицая, така да се каже, по отношение прилагането на подобни данъци и такси и трябва да обърне внимание на ирландското положение. До момента не са изпълнили ангажиментите си към ирландския народ, а и към европейските граждани, ако става за въпрос, понеже това, което се продава в Ирландия и след това се изнася в други държави, положението не е същото като потока на обратно. Благодаря ви много. Okay, excuse me. <clears throat> Now I would like to... Сега искам да помоля представителя на комисията най-вероятно. Yes, I would... Аз искам да, да кажа, че това че това не е само ирландски проблем. Подобен проблем има в други държави членки. В някои таксите са много по-високи, отколкото в други. Но за сега все още няма европейско законодателство в тази област, така че държавите членки могат да, да определят размера на таксите, докато не прилагат някакви дискриминации спрямо регистрираните в страната превозни средства и чуждестранните превозни средства. Ние се опитахме много, многократно да променим нещата през 2005 година. Внесахме е, предложение, но трябва 27 страни да се обединят около това предложение. До сега не успяхме да постигнем подобно, подобен консенсус. Така че до за сега нищо не можем да направим, колкото до а, за спирането на превозните средства или тяхното спиране от движение, за това не е нарушаване на европейското законодателство. Има ли някакви въпроси, коментари, господин Ярка? Äh, Благодаря. Един въпрос имам към комисията. В писмения отговор виждам, че някои елементи от данъка за регистрация вече са били е, предмет на процедура нарушение. Но това ми се струва противоречиво в известен е, смисъл, защото се е, казва, че възбъдена такава процедура, а пък представителя на комисията ни каза, че нямало проблем. Как да си обясним това? Според мен това е някакво противоречие. Аз имам усещането, че става дума за накърняване на правото на потребителите при този 36% данък. Някои могат да сметнат, че Ирландия е можела да се ползва от преходен период, но в крайна сметка митата са били заменени от такса регистрация на МПС. В крайна сметка резултата е същия. И това е нещо недостойно от страна на правителството. Но бих искал все пак допълнителна информация по посоченото от вас. Казвате, че няма нарушение, а пък съгласно писмения отговор, като че ли има нарушение – Да, нали говорим за тази петиция 0726. Да, в отговорът на комисията, последните изречения, може да прочетете това. Има ли други въпроси? I would like to add... Ако не, тогава ще помоля жалбоподавателя. Искате ли да кажете нещо? Very, very, very. Yes, I would like to reply to that there. Firstly, I'd like to... Искам да отговоря на това. Искам да се обърна към тук преждеговорившата от ляво. Не знам дали а, осъзнавате какво означава принципа на пропорционалност или не. ако трябва да се платят 5000 за кола, която струва 20 000, не може да се разглеждат нещата като несвързани. Просто не, не бива така да се подхожда към нещата. Трябва да се осъзнае какво означава принципа на пропорционалност. А по отношение на дерогациите, защо сме получили 12 години дерогация при първото ни присъединяване към Европейския съюз, а пък вече повдигаме петиция 12 години след изтичането на парите, 12 години, по отношение на заместването на митата. Трябва да си изчетете договора и да видите откъде идват нещата. Член 25 ясно казва, че митата не бива и таксите съответните не бива да предотвратяват а, движението. По този начин виждате, че Ирландия след премахването на митата в 7 часа сутринта, в 12 часа на обяд те се заместват с такси, които са равнопоставени на митата. Така че не за първ път ирландското правителство прави това. ДДС, което са наложили сега, отговаря на предходните мита като процент. Now... Благодаря много. Сега минаваме към втората част, т.е. 11-та петиция, която е практически е, на същата тема. Да, мога ли да даме? Бих помолил комисията за разяснение. Комисията подчерта, че това е съвместимо с европейското право, но в текста пише друго. Нека комисията да ни обясни това разминаване, или пък аз може би нещо не съм доразбрал. Казва се в текста, че този, тези такса е в нарушение на договора. Дали е така? Ако е така, можем да намерим решение. Нещата очевидно не са толкова ясни, колкото изглеждат има разминаване между е, устното изказване и е, писменото разяснение. Аз просто казах, че няма хармонизация, защото няма европейски правила в е, тази област. Тоест, държавите, държавите членки могат да налагат таксата, която решат, докато няма дискриминации. Докато таксите трябва да се разглеждат в светлината на член 110. А, а що се отнася до процедурите за нарушения, те, не, те, не, те тук не, не, са, не влизат тук, но не са в тази а, по този въпрос. Става дума за вземането на а, коли под найем и така нататък. Тогава можем да говорим за процедури по нарушаването. Благодаря. Има ли други въпроси или коментари по... Ако не, мисля, че можем да минеме към следващата точка. В такъв случай, да, ще, ще Петицията остава отворена. Next item, I think Mr. Stewart is here. Yes. Yes, I would like to ask Mr. А тогава ще помоля господин Стюарт да внесе следващата петиция. Тези две петиции се разглеждат едновременно от комисията. По петициите говоря от името на Пол Маколган и от свое име. Ние сме от един пограничен район. Там има общо взето две юрисдикции, две държави, които се смесват поради заетост, поради работата ни, поради семействата ни и социални аспекти в този смисъл. Това е проблем основно в пограничните райони. Има разлики в законодателството на двете препокриващи се юрисдикции. Господин Маколган е заед в фирма в Обединеното кралство, но за да ходи на работа трябва да използва превозно средство, което трябва обаче да е регистрирано в Обединеното кралство той а, не а, протестира срещу плащането на съответната такса. А, той е регистрирал тези превозни средства в а, Ирландия, в Северна Ирландия става въпрос. В момента а, той нарушава закона за да ходи на работа. Той използва колата си, която, за която не плаща съответната такса той може да бъде уволнен и да претърпи дисциплинарно наказание, ако пък откаже на работодателя си да ползва личната си кола за да ходи на работа. Общо взето има и застрахователен проблем тук, който обаче няма връзка с това, което току-що казах. Той вече си е платил два пъти таксата за две различни моторни превозни средства, но ако не спази договора си, както е го е сключил с работодателя си, той може да претърпи наказания от работодателя. Поради тази си близост до границата, тъй като живеем в пограничен район, ние гледаме много реклами по пресата и а, в вебсайтовете. В Северна Ирландия има обяви за наемане на хора, които обаче трябва да а, си ползват личните автомобили, които да бъдат регистрирани в Северна Ирландия те не могат поради тази пречка да кандидатстват за съответните работни места. Ако става въпрос за трансгранична заетост, трябва да има освобождаване от страна на ирландското правителство на гражданите от тази такса. Тоест, ако хората искат да кандидатстват за работа в съседната юрисдикция, не би трябвало да им се пречи. А сега да премина към собствените си, собствената си петиция. Стотици студенти се свързаха с мен буквално. Отново става въпрос за пограничен район. Има студенти, които пътуват до Белфаст и там учат в колеж. И поради това, че са се регистрирали на домашен адрес в едната страна, а не в другата, те не могат да карат от едното място до другото и то без да плащат такса реално. Тоест, трябва като нормално място на пребиваване да се смята адреса в общежитието им в колежа, а не домашния им адрес по лична карта както в момента е казуса. Тоест, ако а, студентите пътуват в Северна Ирландия със собственото си а, средство, но прекарват повече от 185 дни в годината в Белфаст, те не могат да получат съответната застраховка, за да карат а, това МПС. Ако обаче в Обединеното кралство караш автомобил, който е регистриран в а, Северна Ирландия, трябва да получиш а, английска застраховка и ако го направиш и регистрираш в Обединеното кралство, като се върнат в Северна Ирландия, може да им бъде конфискувано а, превозното средство, тъй като не са си платили пък ДДС в Северна Ирландия. Тоест те се намират в нещо като параграф 22 не би трябвало а, да, да се лишават от това право студентите. Те не би трябвало да им се пречи да пътуват обратно до дома си в Северна Ирландия а, с това превозно средство. То не би трябвало да им се конфискува, а също така и за работещите през а, границата. Тези две категории трябва да се ползват с изключение от този случай. А, друг случай, който а, е свързан с директива 83-182 нощност. Става въпрос за пребиваващите на мястото, където хората пребивават повече от 185 дни в календарната година. Това е по един от членовете на директива 83. Тоест това обаче не се отнася за студентите, тъй като те учат на друго място и живеят повече от 185 дни в място, където се намира колежи. Това трябва да се разбере от републиката. Когато две трети от годината те прекарат в една държава членка, а домашния матрес в друга държава членка, не бива това да им пречи. Освен това, в случай, че да се върна малко назад, член 7 от тази директива трябва да се тълкува в а, смисъла, че лицето има място на пребиваване и място на работа или обучение в друга държава членка, различна от домашния му адрес. В случай, че а, не може да се установи категорично колко дни в коя държава членка е прекарал, трябва да се даде предимство на личните връзки, т.е. семейството къде се намира. Обаче студентите може би се преместват за постоянно от едната държава членка в другата. Ако те се установяват в друга държава членка, какви са последиците за облагането, за данъчните въпроси? Когато член 7, параграф 1 твърди, че трябва да има 185 дни в годината, това е същия критерий, който се използва от страхователните компании. В отговор на комисията се казва, че по този начин хората ще си регистрират превозните средства в държавата членка с най-низки нива на данъчно облагане на МПС-тата, но от друга страна, ако има държава членка, където премиите по застраховките са много по-низки от, от другите държави членки, това освобождава физическото лице да използва Франция, да кажем, ако там има най-малки премии за застраховане в Европейския съюз, какво ще спре ирландския гражданин да отиде във Франция и да се застрахова там? Там обаче не се ангажират застрахователните компании, защото е, това е свързано с риск на а, това превозно средство да бъде използвано в друга държава членка, а не там, където е застраховката за повече от 185 дни. Имаме а, отговор от министра на финансите на Ирландия. А, той подкрепя това, което ние се опитваме да кажем, че това е пречка пред свободната търговия. Аз ще ви цитирам един параграф от, от отговора. Аз около 18 месеца вече се боря срещу тази тенденция в Ирландия. Изпратих писмо а, в. А, което посочвам как премахването на тази такса ще е от полза за автомобилната промишленост. И е, мисля, че това, което сме постигнали с министъра на финансите, е наистина най-близо до това, което, срещу което се борим, а именно, че а, премахването на тази текса, такса няма да постави а, дилърите на автомобили в по-изгодно положение, въпреки че колите ще са по-ефтини по този начин Обединеното кралство ще е много по-конкурентно способно на ирландския пазар и това ще увреди в дългосрочен план ирландските а, производители и търговци на автомобили. А ако това не е пречка пред свободната търговия, не знам какво е. Тогава а, мисля, че наистина имаме категоричен отговор, че това действително се пречка пред свободната търговия. Благодаря ви много за презентацията. Тя беше много ясна, поне според мен. Госпожа Брум от комисията има думата. Още веднъж искам да подчертая, че комисията желая да намери някакво решение, да, но то, но все още не можем да стигнем до никаква хармонизация, защото държавите членки не се съгласяват с нашите предложения. Що се отнася до първата петиция, се казва, че служеб, служебна кола няма нужда да се регистрира в друга държава членка, ако тази кола се използва предимно в тази държава членка. Но тук става дума за частно МПС, така че то подлежи на регистрационна такса, докато не се спазват правилата на недискриминиране. Що се отнася до застрахователите, е, тук съществува свободата на договаряне, така че е, комисията не може да се, да се намеси и да задължи даден застраховател да застрахова дадена кола при дадени условия. Колкото до втората е, петиция, 1357, когато един студент използва частно МПС на територията на друга държава членка, където той е, учи. Това попада по, е, в член 5 на, дирекция, на директивата, т.е. трябва да има освобождаване от е, таксата. Тук по принцип ирландското законодателство е отговаря на изискванията, просто е, тук е проблем с застрахователя. Още веднъж казвам, че обаче, че има свобода на договарянето, така че ние не можем да влияеме преко на е, застрахователя. Господин Бощинаро. Only few remarks. Само няколко възражения. Струва ми се, че тук има доста неясни неща. А, ще мина на румънски, защото ще, бъде, ще ми бъде малко по-лесно. На първо място, намирам, че е странно, че зелената карта, която дава правото на МПС да функционират на другите държави, като че ли не действа на границата на Ирландия и Северна Ирландия територии в Европейския съюз. Тоест, това показва монополна позиция на застрахователите, които отказват да застраховат автомобила на тери... другата територия. И това увеличава значително разходите на собствените, на потребителите на МПС. И е, сега говоря не като политик, но смятам, че наистина тази практика е пречка е, пред свободата на движение. Договорът не говори само така по принцип за свободното движение на хората. Това е право, което трябва свободно да се а, използва от европейските граждани. И аз, ако установя, че ви не може да отидете на другата страна на границата, за да работите, и колата ви трябва да бъде а, съответно а, регистрирана и застрахована по друг начин, това си е очевидна пречка и е препятстване на свободата на е, движение. На второ място смятам, че става дума за дискриминация е, от е, работодател спрямо работник, защото се изисква съответната регистрация на колата, която този работник използва, отивайки на работа. Това е свързано и с застраховката на тази е, кола. Тоест, това е тройна дискриминация и комисията трябва ясно да посочи това и да го санкционира. И ако Европейската комисия не вижда тези очевидни неща, наистина мога да кажа, че Кавка е по-голям европеец от нас днес. тази, в тази част на Европейския съюз може да се даде европейски отговор. Това е очевидно нарушаване на правата на европейските граждани. Приказките са нещо много хубаво, но искам да кажа, че от просвещението насам непрекъснато се говори, че една такса, един данък трябва да могат да бъдат плащани, трябва да се във възможностите на данакоплатеца. Освен това, пропорционални на услугата, с която съответната такса е обвързана. И това не е нещо, което аз сега откривам, а от Френската революция насам този принцип непрекъснато се изтъква, а сега Европейския съюз идва и ни казва, Европейската комисия идва и ни казва, че някои страни могат да извършват подобни абсурди. Така че ние, Европейския съюз, трябва да се уверим, че тези принципи действат, когато става дума за интересите на европейските граждани, независимо дали са ирландци или румънци. Те да могат да имат възможност да закупят стока или услуга на е, единния европейски пазар. А ако се стига до 70% от стойността на дадена стока, това е наистина потъпкване на европейското законодателство. Така че умолявам, призовавам комисията да ни помогне да излезем от тази ситуация лакавка. И наистина искам да припомня ултиматума за Румъния, свързан с регистрационните такси. И наистина румънските граждани казаха, ето, така Европа наистина е полезна по един съвсем конкретен начин. а не да стоим и да гледаме безучастни как една държава налага непосилни данъци и такси. Тук наистина опираме до правилното разбиране на смисъла на договора. Благодаря ви. Благодаря. Читам. Не, прощавайте, давам ви думата. Благодаря ви. Ще бъда много кратък. Става дума за две неща. От една страна става дума за регистрационна такса, от друга страна за страховка. Затова не, не, съм, не съм сигурен, че говорим за едно и също нещо и че разбираме за какво точно става дума. Е, мисля, че това няма нищо общо с единния пазар и свободното движение. Тук е по-скоро като че ли сме свидетели на някаква а, така национална дръбнавост, затова предлагам да оставиме тази петиция открита и да поискаме от комисията по транспорта, която е повече от нас, да направи един доклад или едно проучване. Защото, доколкото знам, подобни проблеми са били цитирани за Испания, за други страни а, нали, хора, които се отиват с колите си в Испания и така нататък, трябва на два пъти да се плащат а, някакви а, такси и ставки, така че аз просто мисля, че не, не би било лошо да помолиме комисията по транспорта да ни изясни нещата, но не смятам, че трябва да закриваме тази петиция. Не, напротив, трябва да я оставиме открита и наистина да видиме какви са, какви са проблемите, да се опитаме и да ги разбереме. Благодаря много. Така че нека оставиме тази петиция открита. Така че моето предложение е същото. И да. Също така да се обърнем към а, властите на Ирландия и Обединеното кралство. С, с, запитване, включително да поискаме и е становището на Комисията по транспорта и на е, Комисията по економическите въпроси на Европейския парламент. И сега следващата петиция от е, лорд Ричард Инглвуд относно невъзможността на членовете на Камерата на лордовете да бъдат е, и е, членове на Европейския парламент. Имате думата, господин Чичестър. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е петиция от наш биш колега, лорд Ингълбуд. Може би ви се вижда така малко езотерично, но същевременно мисля, че става дума за един голям проблем. И по-специално членовете на, на камерата на лордовете, които стават доживотни членове на тази камера, могат да, да, да се ползват с съвременно суспендиране на членството им в камерата на, лора, на лордовете, ако са междувременно избрани за членове на Европейския парламент. Това обаче не въжи за наследствените членове на камерата на лордовете, така че става дума за една дискриминация по силата на член 20б от договора Сайца 63, на търчата, където са изложени правата на гражданите на Европейския съюз да, да бъдат избирани в друга държава член. Съгласно обаче законодателството на, Европе... на Обединеното кралство е, не на категория е, граждани са лишени от това право. Разбирам, че е, комисията е била уведомена от британските власти, че в момента законодателство, което се изработи, ще, ще включи този проблем. Аз обаче не, не смятам, че проблема е решен и бих искал да кажа, че реформата на камерата на лордовете в Обединеното кралство е един много дълъг процес, започнал преди стотина години и може би ще и продължи още 100 години, тъй като става дума за един много чувствителен проблем, много интереси са се засягат. Така че смятам, госпожо председател, че трябва да тази петиция да остане отворена и да видим дали е, британските власти наистина ще извършат необходимата реформа или е, поне да ги е, така да упражним известен натиск над британското власти да извършат специфична реформа, която да включи и този проблем. за да не, да, станем, да не стане и прекалено късно лорд Ингълвуд, да, да не може да се възползва от това и да не може да упражни правата си. Аз за сега няма да влеза в повече в подробности, но искам да чуя какво е мнението на комисията по въпроса. Окен. Госпожа Окен. Thank you, Madam Chair. Благодаря, господин председател. Аз бих искала тази петиция да остане отворена наистина. Аз просто много ми харесва тази петиция. Разбира се, не трябва да се намесваме в начина по който Обединеното кралство приема законодателство, но, но мисля, че ако някой може да направи промена, това е само Велико, Великобритания, дори да нямате конституция. Но нека. Нека не забравяме, че е, в крайна сметка Великобритания, съм Обединеното кралство само си е създало тази, е, тази система, а не Господ. И... Така че на практика няма причина, поради която тази петиция да е, остане отворена, макар че на мен лично много ми харесва и бих искала <laughs> да остане. Благодаря, госпожо председател нека, нека да, да оставиме е, тази петиция отворена, докато а, е, правителството на е, Велик, Великобединеното кралство намери някакво решение на проблем, който се поставя от преди 200 години, доколкото разбирам. А, ние По, по, по този начин ще покажем на нашите е, съграждани, че независимо от опталта, който е приел Великобритания, е, за, законите и мерките се прилагат навсякъде. Така че аз съм за. Е, е, оставане на тази петиция открита, защото в крайна сметка се нарушават правата на граждани, които имат право да, си, да, да искат да станат членове на Европейския парламент, да го направят. Искам да допълня казаното от колегата. И аз подкрепям да остане отворена тази петиция така че да можем всички заедно да преживеем този важен момент, е, да се реши въпрос. Благодаря ви. You, just, just add... Благодаря, госпожо председател. Искам да добавя, че е, това е въпрос по-скоро да бъдат насърчени органите в Великобритания да направят нещо те вече са направили постъпки по отношение на пожизнените а, лордове. Например, Лейди Латвард можа да стане член на този парламент и се възползва от възможността да се върне към Камерата на лордовете, когато приключи настоящия мандат. Така че при предходното правителство това беше направено и се надявам, че настоящето също ще прокара законодателни актове, за да отстрани тази аномалия, която е описана в петицията на Лорд Ингълвуд. Надявам се наистина да остане петицията отворена и а, да продължите да питате британските власти колко време според тях ще отнеме да се реши тази аномалия. Това е една хубава така, идея за писмо, което вие, госпожо председател, да изпратите. Бих бил много доволен, ако го направите. Ми сембра, че ci sia eh, una larga maggioranza. Смятам, че имаме мнозинство за това да е, остане отворена тази петиция и всъщност ние точно така и ще направим. Е, ще изпълня искането на господин Чечестър да изпратим е, е, бележка до британското правителство с искане за допълнителни разяснения и за посочване на сроковете за изменение на законодателството. Ако няма други желаещи да се изкажат, ще направим 10 минутна почивка преди да преминем към заседание на координаторите.